Благодаря, уважаеми дами и господа. Знам, че сме на прага на лятната почивка, но въпреки това, според мен е много важно да се занимаем с тази интересна а, тема. А, и моята програма за днес е ужасяваща. Имам време по най-много половин час да остана тук защото след това трябва да отида в работната група за прозрачност на регистрите. За това мога да направя само някои встъпителни бележки. В много области наблюдаваме скокообразни промени, включително и тук в парламента. Ако си спомняте, на времето нямахме безжичен интернет, например. Има някои теми обаче, които постоянно ни занимават. Първо, изчисляването в облак, офис без хартия, администрация без хартия, обработване на документите в интернет. И във връзка с всичко това е темата за това каква технология ще изберем, ще задължим ли всеки депутат да използва един и същи уред или ще кажем всеки да си донесе собствения уред, а парламентът ще поддържа всички технологии и единият и другият вариант имат своите предимства и недостатъци и трябва да ги обсъдим. Част от всичко това е и темата за софтуера с отворен код. До мен е а, служител в а, групата по координация в областта на информационните и компютърни технологии. Тя ни помага да бъдем в крак с времето, съветва ни да вземаме своевременно необходимите решения. Някои няколко заместник-председатели на Европейския парламент посетиха Берлин, Естония, Рим, Лондон и навсякъде се поставя и се работи по въпроса за софтуера с отворен код. Някъде са много внимателни в това отношение. Други смятат, че трябва да се премине към този вариант, но не във всички области и се надявам, че в днешния следобед ще се очертаят допълнителни нови аспекти в целия този дискурс. Генералният директор по информационни и компютърни технологии ще дойде днес след обяд тук. Аз, впрочем, ще получа от него съответната информация, тъй че желая на всички много интересен следобед, желая на всички да достигнат до нови изводи, защото те са необходими за нас. Преди всичко желая а, а, безпристрастност и в двете посоки. Колега Виланд е пасо. Благодаря. Благодаря ви, господин Виланд. Сега ще дам думата на госпожа Лихтенбергер. Е, тя ще председателства първата част от семинара. Много ви благодаря, господин Вилан, за любезните думи. Да, аз мятам, че софтуерът с отворен код е важна тема и тя би трябвало да ни занимава много повече, отколкото в момента ни занимава в различни области. Дискусията то се усилва, то се забравя понякога поради лобизъм, избухва дискусията, после се оталожва. А, мотивът да организираме този семинар е, че има много правни проблеми, които могат да съпътстват използването на софтуера с отворен код. Именно поради това за мен беше много важно да организираме дебат за правните аспекти, правните основания, правните дадености, правните предимства и правните бариери, които има в това отношение. Както виждаме, в Европа има много региони, които избират пътя на софтуера с отворен код. Едни държат повече на сигурността, други се отправят към отворения код, след това преразглеждат решението си и го оттеглят. Затова е толкова важно да обсъдим днес и тук, кои са даденостите. Много се радвам, че сред нас има компетентни лица от Европейския парламент, които ще ни подпомагат и съм уверена, че ще получим от тях много интересни данни. Сега нека да ви представя ораторите на първия панел. Господин Моглен, професор в, в Columbia Law School, господин Патрис Емануел Шмиц, който самия е софтуерист и освен това е нашият следващ гост Карло Пиана, адвокат от Италия, който също има много интересни неща да ни съобщи. Нека да не се бавим, да започнем дебата и ще помоля господин професор от Колумбийския университет, който е много известен в средите си, да започне. Thank you very much, uh, madam... Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, колеги и приятели. За мен е чест да говоря пред вас днес. От 79-та година насам Имаме съгласие в развитите економики, че е, компютърният софтуер подлежи на авторско право и основната форма на правен контрол, който се упражнява върху разпространението на компютърен софтуер е, е именно по формата на авторски права. В началото на 90-те години правната система на САЩ също започва да прилага и патентното право спрямо а, а, разработването и разпространението на софтуер. Само, че е, правните норми в световен мащаб, е, както за, за комерциален, така и за софтуер с свободен код се регулират от авторското право. Авторското право, разбира се, и правото на, на, на, на литературни произведения. Това е право на, на копиране, на възпроизвеждане и контролиране на първоначалното разпространение. В други правни системи в рамките на Европейския съюз това може и да включва право на публично показване и по друг, дряване на друг вид достъп до софтуера или до произведението. Авторите на софтуера е, имат изключителен контрол върху е, труда си е, и правните норми в световен мащаб са различни и те имат за цел да върнат на, на, на потребителите, да предоставят на потребителите част от ексклюзивните, изключителните права на, на, на авторите. Аз ще говоря именно за, за, за новия общ лиценз за широката общественост. Има две версии от 1991 година и от 2006-2007 година. Тези две версии, които се ползват, са се ползват именно за, за лицензирането на разпространението на софтуер а, а, на стоеност на 100 и 200 милиарда долара годишно, около 100 милиарда евро е това. Плюс още няколко допълнителни, а, още няколко милиарда годишно от, от допълнителни е, е, е, услуги. Сега, а, а, общия лиценз е, е а, с размер, защитава продукти в размер на размера, който се произвежда и в, от световния най-голям производител, разводчик на софтуер. И двете версии на общия лиценз имат за цел да предоставят потребителите на софтуер четири основни права правото на ползване на софтуера за всякаква е, цел, без допълнително е, позволение или ограничение. Правото да се проучи кодът на софтуера, така че всеки човек, който закупи компютърна програма, е, трябва да може да разбере как работи тя, какво прави точно и как може да се променя и да се усъвършенства така, че да е по-пригодна -по за целите му и също така да споделя а, е, изменени и неизменени по свое осметрение е, е, версии на програмата. За да се гарантират тези права за всеки производител, новата версия на общия лиценз предприема един много прост подход. Лицензът твърди в общи линии, ето ви софтуера, можете да правите каквото искате с него. Можете да го копирате, да го изменяте, да го предоставяте на когото искате. Само не им давайте по-малко права, отколкото сме ви дали ние. Не ограничавайте техните права от вашите първоначални. С други думи, това е една общност, и в рамките на тази общност вие можете да променяте продукта. Но не се опитвайте обаче да отнемете нещо от, от общността. Това ползване на авторското право за, за, за, за защита от повреда на споделения с софтуер има за цел да подобрява, а не, а не, а не да уврежда софтуера. Това е е софтуер, който се използва а, за развойно-изследователски дейности. Операционната програма Android, която е, се лицензира с общ лиценз, а, а, в момента е в основата на повечето а, компютърни а, устройства в света пазара на сървъри в края на 20 век е на 100% доминиран от Microsoft, вече не се доминира а, от Microsoft, ама изобщо. Повече от 20% от всичките а, сървъри, които са а, доставени миналата година, са изпратени с, свободен, с безплатен софтуер, фабрично инсталиран. А, Монополът се опита в продължение на, на десетилетия да се бори с тази тенденция, но в крайна сметка трябваше да се отегли. GPL общия лиценз институционализира споделянето и, и приобщава много участници на пазара от IBM до Hewlett Packard, правителството на САЩ, Oracle, най-големите производители в Източна Азия на едно място, където действията на всички са полезни за всички останали. И се социализират е, е, изследователските дейности, а, а не се пазят в тайна в отделни фирми. В резултат от това а, имаме бум на иновациите в световен мащаб, с който се променят не само цените на пазара на информационните технологии, но и структурата на самия пазар. Работим с втората версия от 93-та година на общия лиценз. GPL, аз тогава също започнах да работя и продължихме да работиме и през 21 век. В рамките на тези 16 години не само ние променихме интелектуалната роля на информационните технологии, но и а, е, много технически изменения настъпиха. През това през 2006 година започнахме да преработваме общия лиценз чрез обществено допитване, чрез а, е, дискусии. Когато започнахме през 2006 година, много а, е, дружества, големи дружества по цял свят, в това число 30 от най-големите носители на патенти в ИКТ, използваха използваха именно а, софтуер с, с, с а, общ софтуер. Всичките от най-големи банки в света, в Европа, в САЩ, в Япония, всички използваха безплатен софтуер. Релицензирането, т.е. преработката на, на, на общия лиценз, следователно бе едно много, много широкомащабно международно а, а, законодателно начинание. И то, и, и то е едно анархистично начинание, анархистичен законодателен процес, защото то не се контролираше защото нито едно, едно правителство. Накратко искам да ви запозная с а, този процес, с а, инструментите и принципите, които сме използвали в този световен процес в рамките на 16 а, месеца, така че да преработим всичките норми. Разработихме технологията, която Европейския парламент те първа предстои да, да разработва за себе си, така щото да, да давате възможност не само за обществен достъп до, до законодателните проекти, но и а, възможност за промяна от страна на потребителите. Създадохме с база в Париж, Париж система за обществено допитване, което беше един от ранните опити за обществено законодателство, публично законодателство от началото на 21 век. В документа ни виждате подробностите по процеса, но ще видите, че около 2000 бяха коментарите, които събрахме в рамките на 16 месеца системата, системата ни изискваше да, да, да, да са тях, тясно свързани коментарите с въпросите, кои, които ни интересуваха. Хората трябваха, трябваше да коментират конкретни изречения, конкретни части от текста. Това не ми харесва, за това и за това. Така че създадохме една система, която показваше в различни оттенъци и цветове, кои въпроси са много оспорвани и, и, и кои все още не са обсъдени а, а, а, от обществеността. Създадохме обществени комисии или комитети за, за обсъждане на, на, на, на проекта, на документа и а, се следваха същите процедурни правила, които се е, следват и в IBM, в Hewlett Packard. Така че дадохме, дадохме един а, демократичен облик на преработката на, на, на авторското право. Авторското право на софтуера в цял свят, е, което да дава възможност, което бе дало вече възможност за, за пазарно надмощие на, на тази система над, над старата търговска система. Но дори това е нещо много примитивно, защото общия лиценз GPL е един много ранен опит на това, как социализацията ще доведе до, до по-високи технологии. Това е една демонстрация, която в момента се развива. Но с това накарахме да се промени отрасала отрасъла на софтуера. Създадохме много иновации и от, подстранихме много от товара за всички заинтересовани страни и потребители. Днес живеем в свят, в който софтуерният отрасъл се, преконцентри... се концентрира към мобилните устройства. устройства. IBM ще ви продаде устройство, което вие не можете да разберете, не можете да отворите, не можете, не можете е, е, да промените. Тоест, е, не можете и да се предпазите от шпионаж от страна на това устройство. Именно, именно философията на GPL има за цел да предотврати това. Постоянно напомняме на хората, че компютри, на които които не разбирате, в които не можете да проникнете, не са, не са надежни. Не, не бива да им а, а, се доверявате. Започнахме дейността си по промяната на законодателството за софтуера с основна политическа цел, която бе да подкрепим, да укрепим свободата. Основната истина, в която вярвахме, е, че единствена форма на споделяне на знания, която дава възможност на всеки да учи, е, е, е, е свободна политически. Не смятаме, че това е наше собствено изобретение. Смятаме, че това е изобретение на Галилей. Смятаме, че е, правото да казваш истината и да е, споделяш научни истини без да ти е нужно разрешение е, е едно от най-големите достижения на европейската цивилизация. Смятаме това, което правим за нещо, което е изцяло в съответствие с онези свободни хора, които, които създадоха новата Европа през 1781 година. Ние стъпваме на идеята за споделеното познание и постоянното себеусъвършенстване. Това е нещо, което е достижение на европейската наука. Не сме съгласни, че това поражда опасности или нещо, с което трябва да се внимава. Всяко правителство трябва да си дава сметка, че най-големите информационни компании, в това число Microsoft, вече не могат да действат и да оцелеят без, без безплатен софтуер. Всяко правителство трябва да знае, че нито една банка, енергийна фирма, телекомуникационна компания може да просъществува без безплатен софтуер. Аз съм разочарован, макар и да има много поводи и за радост, но съм и разочарован, че през 2013 година се, се, се налага да продължаваме да говорим за това. Данните отдавна са на лице. Промяната в стопанския сектор, в индустрията отдавна е на лице. И малка част от Индия, 31 милиона граждани. В, в Индия се използва вече почти 10 почти 10 години безплатен софтуер за най-високи управленски, а как също така и образователни цели. И това трябва да е показателно. Днес а, отбелязваме а, възможността на Патриси Маниел Шмидт а, да вгради в, в, чрез EUPL възможностите на безплатния софтуер, които да се ползват и от европейските институции. Патрис ще се съгласи с мен, че може би EUPL не е нещо, което винаги ще ни е нужно, но като имаме предвид документите, на които почива работата ни, не, не бива да подлагаме в оценение по-големия, по-общия принцип знанието нараства единствено чрез споделяне. Чрез собственост върху него то намалява. Споделянето води до технологични а, а, нововъведения и социални ползи. Собствеността не го прави. GPL общия лиценз е един от много начини за споделяне на софтуер. Аз не твърдя, че е най-добрият начин или че е необходим на всяка цена точно той. В нашата практика ние използваме GPL с някои клиенти и го избягваме с други, поради практически съображения, поради е, естеството на техния софтуер и, и, и предназначението му. Конкретните лицензии е, не са, не са панацеи. Принципът на свободата, свободния обмен на технологично знание обаче и правата на потребителите по отношение на технологията не са тривиален въпрос. Те са в основата на, на, на технологията, която е насочена към човека през 21 век. И накрая само още едно изречение. Технологията, която не е насочена към човека, която не служи на човека, която не, не, няма човешко предназначение, има нечовешко предназначение. Благодаря ви. Herzlichen Dank. Ich glaube, es war wirklich... Много благодаря. Мисля, че беше много важно всички тези констатации да се чуят ясно в парламента, да знаем доколко е разпространен вече този модел. Въпреки, че за сега няма голям монопол, много хора всъщност не осъзнават размерите на тази структура. Следващият ни оратор е господин Шмиц. Той разработва софтуер. Заповядайте. Thank you, Mrs. President. Благодаря, госпожа председател. Аз с няколко думи ще ви представя е, обществения лиценз на Европейския съюз, който се наричам EUPL. Ще ви разкажа за мотивацията, правата на получателите, основния въпрос какво отличава EUPL и в заключение ще кажа няколко неща за уникалната и оригинална взаимна съвместимост, оперативна съвместимост. И ОПЛ започна да се разработва в 2001 година и мисля, че Европейската комисия като производител на софтуер беше изкушена от една стара идея, изразен от професор Виланд, която открояваше привлекателността на безплатния софтуер. Комисията искаше да разпространява безплатно софтуер и също така да гарантира защита срещу ексклюзивно ексклюзивна собственост на софтуер и да избягва, че софтуер, произведен от държавен орган, да бъде използван само от този орган. Необходимо е да има работна стойност на всички европейски езици. Е, не е нужно да се използват заклети преводачи, защото дори да е много добър преводач, винаги може да има някаква разлика, винаги може да стане някаква грешка, проверява се съответствието с Европейския закон за авторските права, авторските права и терминология, пояснява се приложимото право, Проверява се съвместимостта с, с юридическата практика, защото не всички приемат отказа от отговорност и така, че поне по 3 или 4 почки, точки не беше възможно през 2005-2006 година да се намери удобен лиценз. Най-важното нещо беше работната стойност на всички официални езици на Европейския съюз. Следователно историята всъщност започна в 2005 година под формата на публични консултации с университета в Намюр. В 2007 година беше прият лиценза от колегията на Европейската комисия, беше сертифициран от една от е, водещите организации през март 2007 година, защото OSI не одобрява нови лицензии. Те всъщност одобряват само актуализирани версии на съществуващите режими. В 2012 година изчислихме номера, броя на проектите, повече от 500 проекта бяха разпространени. Понякога един проект може да съдържа стотици файлове и изчисленията бяха направени през декември, за да се види напредъка. В момента се разглежда нова версия. Проекта е от одобрен, но поради проблеми с писмения превод, вакансии и така нататък се предвижда два месеца за къснение. Кой написа EUPL? Това е професор Десурие от университета в Намир, включително Филип Лоран и други експерти – от правната общност в Европа, които допринесоха е, до известна степен за създаването на техните езикови версии. И e UPL е нещо като инструмент, не повече. Това не е панацея. Ролята на Европейската комисия не е да а, привлича пазари, честно казано, а просто да предостави инструмент за разпространението и ние много ще се радваме за в бъдеще да се появят нови лицензии и ако имаме само един многоязичен лиценз за целия свят, би било чудесно. Какви права се дават е, според член 2? Правата не са много различни в сравнение с GPL, защото тези права отговарят за, на свободата за а, безплатен софтуер. Всеки потребител може да използва това да го възпроизвежда, да го разпространява. Съгласно приложението му да сублицензират трудовете, според лицента, лиценза не трябва да има роялти. А, той не е безплатен истински, той може да бъде продаван, но се напомня на някои организации, като например стандартизиращи организации, че те просто не могат да искат пари за разработването на стандарт, но те не могат да очакват роялти за а, конкретно използване или за конкретен потребител, защото не може да се контролира преразпределението на този софтуер. И накрая, какво прави а, EUPL различен? Първо, многоезичието той ще бъде издаден на 2020, и скоро на 24. Той е предназначен да работи по силата на европейското законодателство, с цялата му терминология, с всички отговорности. Има известна гаранция, свързан с авторските права на всеки лицензодател. Трябва естествено да има валидно разрешителство, разрешително да се комуникират тези данни и съответно този лиценз се отнася съвсем ясно за европейското европейската юрисдикция и Европейския съд този лиценз е от типа копи лев с известна променчивост, естествено има етика на оперативната съвместимост. И така, няколко пояснения за подсъдността. Съвсем определено тя е в Съда на Европейския съюз. За всеки съдебни спорове, в които са ангажирани комисията, парламента, редица също така агенции и други организации. Съдебни спорове подлежат на решаване в компетентния съд и приложимото право е правото на държавата членка, в която се намира а, лицензодателят. И това ясно е разписано за институциите на Европейския съюз. Ако а, лицензодателят няма седалище в европейска държава ще се приложи бългийското право. Сега по оперативната съвместимост, съвместимост тя е важна, защото това не винаги се разбира правилно. Някои хора питат дали става въпрос за повторно лицензиране на дадена творба? Всеки ли може да промени лиценза? Не, не може. Няма повторно лицензиране. Всъщност може да използвате повторно някои кодове в друг проект, но не може да се лицензира повторно. И това е предназначено за възпирането на разпространението на лицензи. Може би ще съжалявате, може да плачете, но разпространението на лицензиите е факт и не може да бъде спрян. Има около 10-15 по този начин се спазват дефинициите, така че разпространението на лицензите е факт. Следователно е важно да се запази да се запази съвместимостта със съществуващото лицензиране и според разпространението на лицензите, оперативната съвместимост е едно решение. И а, за UPL тук има четири много стриктни условия. Трябва да комбинирате няколко компонента от различен происход – и също така а, комбинацията трябва да бъде дериват, а не а, един компонент, който се разпространява по своя първичен лиценз. И на трето място един от компонентите трябва да бъде получен чрез съвместим лиценз и след това вече е, целият продукт се разпространява под същия съвместим лиценз. Това може да видите в версия 1 и 2 има OSL, Open Software Alliance, CSIL е, е, е лиценза на френската администрация, има там обратна съвместимост с, и вече оттам нататък EPL, CPL, GPL, NPL. Повечето от тях са copyleft. Не искам да използвам термина слабо copyleft. И за да иллюстрирам всичко това, сега нека да разгледаме нормалната ситуация, именно проект, който се разпространява при същия лиценз. Тук не става дума за, кода, за код, а за активна общност, която подкрепя този проект, а именно хората. И след това вече има кода, след това името на проекта, името на лицензодателя. Много е важно а, също така логото, вебсайта и така нататък. Това не може, а, от това не може да има отклонение. Трябва да се започне с, с проекта Алфа, след това има разделяне което а, трябва да бъде лицензирано по силата на UPL. Ако се използва един от компонентите, някакъв друг компонент, лицензиран по силата на съвместим лиценз GPL или LGPL, или може след това да има някакъв друг проект, който е нещо като син или дъщеря на първия проект и той може да бъде лицензиран като съвместим лиценз. Това може да бъде също така проекта Делта е бащата или майката на проект Внук. И този проект Омега ако делта лиценза е EPL е или CPL, може тогава Омега да не бъде лицензиран във връзка с бинарната структура. И тук нещата в общи линии очертават оперативната система, оперативната съвместимост, която предотвратява злоупотреба с системата. Би било добре да може да се внесе в съда един лош казус, който доведе до добър закон. За щастие обаче ние нямаме такива лоши а, казуси. Сега по въпроса за а, етиката, защото знам, че много хора се интересуват от етиката. Съществува искания да се ограничат лицензите за да не бъдат използвани от военни организации, да се избегне нелоялната търговия и няма етичес, етична версия на EOPL има някои етични аспекти в начина по който комисията като източник на лицензи тя ще излезе с нови версии, разбира се, но това няма да намали приложното поле на правата на лиценза. И така по същия начин, ако комисията актуализира списъка на съвместимите лицензи, това ще бъде за да се защитят правата, проистичащи от член 2. Това са основните етични мотивации, в които комисията ограничава собствените си правомощия, за да защити лицензите. Herzlichen Dank. Благодаря. Мисля, че получихме изключително много базова информация. За съжаление има много заблуди във връзка с законния характер на всичко това. Ето защо сме поканили един истински представител на практиката, адвокат Карло Пиана, който ще ни въведе накратко в различните системи, режими на лицензиране, съществуващи в тази област. Заповядайте. Uh, Sorry. Uh, thank you. Uh, what I was saying is that, uh, fortunately speaking, after Professor the most important. трябва да казваме, че след като изслушахме първите два оратора. Е, за съжаление, най-важното вече е казано, така че аз ще се съсредоточа по някои отделни, отделни въпроси. Естествено, ако трябва обстойно да ви запознаят с съществуващите си лицензионни режими, ми трябва 20 до 25 е, часа. А пък аз ще се опитам в рамките на 15 ти на минути да ви запозная с това, което искам да кажа. Е, един по-особен момент. Сега, безплатният софтуер е, е, е, е врата към споделянето на, на информация на софтуер. И, и разработването му в сътрудничество, в съдействие. Без софтуер никой вече не може да съществува. Тоест, всеки, всеки е, разчита на софтуер и всеки разчита на, на това какво правят останалите в областта на разработването на софтуера. Това е, е но един е, многоетапен процес, който се състои от много нива. е сложно организирана отговорността, хората се опитват да си я прехвърлят. И моята работа се състои с, с, с следенето именно на такива процеси. Един проект може, може да се забави с 6 месеца, само поради това, че, че юристите на отделните участници спорят помежду си и преговарят. Много от тези преговори всъщност се свързват, се свързват именно с лиценза. Същото въжи и за разработването на платформи. Споменахме Microsoft. Microsoft се радва на, на, на много сериозен успех е, е, в миналото е, в това, че предоставяше една платформа, която беше частично отворена. Тя беше отворена за създаване на нов софтуер за нея, който да се интегрира в нея. Това обаче беше за сметка на, на, на контрола на технологията, която е в основата на, на платформата. По такъв начин Microsoft диктуваше това как да се създава допълнителния софтуер. Така че понеже бяха в центъра на технологията, те завладяха много голям дял от пазара и това е едно положение, което все още държат в голяма степен. Комерциалният софтуер се опитва да, да запази собствеността си чрез стандартите. Стандартите по принцип са нещо добро. Но в днешно време, например в мултимедиите, те се разработват така, щото да се ползва патентована вече технология. А, така че какво можем да кажем? Ако няма патентоване, тогава, тогава е, софтуерът в е, Европа, както и, както и е, в САЩ и на други места по света, е, ще бъде много по-свободно нещо като процес. Е, всеки ще може да създава е, напълно оперативно съвместим софтуер. Както каза професор Моблин, безплатния софтуер има, има за цел да върне на хората правата. Това, което авторското право им отнема, чрез собственост върху даден продукт, но им се дава право на копиране, възпроизвеждане, преглед на кода. Та, чрез премахването на правата на човека, а, извинете, на авторските права, човек си казва, а, това е много хубаво, нали? всеки е напълно свободен но не е, толкова, не, не е толкова просто. Защото, защото са различни интересите на ползвателя и, и на развойчика. Сега, проблема идва с повторното, повторната собственост на, на софтуера, повторната комерциализация. Защото а, дава се свобода на някой а, на всички се дава свобода. Някой преработва софтуера в известна степен и след това вече се продава. Това стана и с е, Unix. Unix беше безплатен софтуер. Той беше създаден за, за, е, е, за ползване в лаборатории. Много скоро след това обаче възникнаха много несъвместими версии на, на Unix. Така че е, пускането на софтуер при такива либерални условия се отваря много голяма възможност с малко усилие да се комерциализира той. Когато е, Ричард Столман за първи път се изправи през този проблем, след като видях какво стана с Unix, излезе с едно много интелигентно решение, което имаше за цел да разреши е, проблема както от правна, така и от технологична гледна точка. И това е решение, което, което се наричаше тогава copyleft, като обратно на copyright. Това, разбира се, беше, беше а, а, шеговито наименование, а, което покриваше условия, условие, което дава възможност а, да се запази свободата а, на разпространение на софтуера. Това, което първоначално е било безплатно, трябва да остане безплатно до края. Това се постига чрез два инструмента. Първия вече бе е, разгледан. Ако получите софтуер и го промените, и искате да го разпространявате след това в променения му, в новия му вид, трябва, трябва новия продукт да, да го разпространявате също свободно. При същите условия, под същия лиценз, както първоначалния продукт. От технологична гледна точка, пък това се осъществява чрез условия или задължение. Ако, ако разпространявате вторична версия, изменена версия на софтуер, такава, която е разбираема за друг компютър, за компютър, но макар и не за човек, трябва пак да я разпространявате с отворен код. Хората трябва да имат възможност и в новата версия да я изменят и да поправят неща в нея. Поради това, че GPL, общия публичен лиценз, е, е основният такъв лиценз. Това е една идеология в лиценза. Е, е, има преамбил, който обяснява, защо този софтуер трябва да е безплатен и така нататък. Но това, че е най-големия, не означава, че, че той господства и че само той се ползва. GPL се ползва от онези, които разработват безплатен и от тези, които раз, разработват безплатен лиценз, но се опитват да го продават в същото време. Това се казва двойно лицензиране. Тоест, разработват един продукт като комерциален а, софтуер, но в същото време го разпространяват и, и безплатно. И се оказва, че, че, че има достатъчно, достатъчно хора, които са, които са готови да платят, да си купят този софтуер, софтуер, за да могат вече да разработват свои собствени търговски версии. Тоест, те не ползват свободния публичен лиценз. Избират да си купят същия продукт. Е, това, което искам да кажа е, че има възможности да се заобиколи GPL. Не, че винаги става, не искам да кажа, че винаги казвам. Просто това е показателно за, за това, че не може просто по, по съдържанието на лиценза да предвидите на къде ще тръгнат нещата. Има много други фактори, които трябва да се вземат предвид. Говорим за това дали има комерциално ползване на софтуера. Има много бизнес модели е за това. Един от тях е Open, Open Core, се казва, сигурно сте го чували. Има една компания или няколко компании, които произвеждат или споделят основната, ключовата технология и решават да продават единствено периферните слоеве, там където всъщност е добавената стоеност и а, компании като Red Hot, чието оборот е над 1 милиард годишно, живеят именно от това, от това печелят. Заедно с това обаче няма връзка между това какъв лиценз е избран за даден а, развоен проект и софтуерен проект и как допълнителните развойни дейности се съчетават с него. Има огромни проекти, които в които участват много-много страни. Linux е такъв е, пример. Той започва като отделен пример за създаване на основната операционна система за Linux. С течение на времето обаче привлича много, много независими е, отделни, индивидуални потребители. И компании обаче крайна сметка и Microsoft започва да работи по, по а, а, Linux. Та това е един проект, който е един от най-успешните, който тръгва като безплатен, проект за безплатен софтуер. И накрая, искам да кажа, че разгледах проблема от гледна точка на, на продавача, на разпространителя на софтуер, на лице, което разработва софтуер и го разпространява сред, сред потребители. Това обаче е само една гледна точка. Едната страна на нещата. Друга, другата страна на нещата е, е, е гледната точка на хората, които ползват софтуера. И един от основните е, представители на тая страна е публичния сектор. Поне в Италия или в Европа изобщо е много, много голям потребител на, на софтуер. Аз съм работил като съветник в Европейската агенция за цифрови технологии. И това, което виждаме е, че от една страна публичната администрация е възложител за разработка на софтуер – а също време и потребител. Това, което липсва обаче, е условие, софтуер, който се разработи, да се изготви, да се разпространява като безплатен софтуер. И, и нещата стават все по-ясно изразени в това отношение с течение на годините. Така че една едно административно ведомство, което разработи софтуер, то трябва да го предостави безвъзмезно и на други ведомства. Естествено би било обаче да го пуснат като софтуер с отворен код. те си го пазят просто за публичната администрация. Това извинявам, че трябва да го кажа, но, но е глупаво, защото така свивате пазара. Пазара на, на евентуалните си доставчици намалявате и, и, и конкуренцията по такъв начин, ограничавате я. Естествено, че ако го пуснете свободно, някои хора ще се опитат да, да извлекат ползи от него. В крайна сметка, трябва да се е, стигне до положение, при което той не може да се продава. Но ако някой дори има възможност да усъвършенства този софтуер и да го продаде, така се повишава качеството и така се повишава конкуренцията. Така ще имате повече избор, когато купувате следващия път. Така сами си ограничавате а, е, разнообразието и правите лошо услуги на себе си и на данакоплаците. И накрая, накра... накратко ще се спра а, е, на облака. Това не е, не е само е, техническа концепция. като се за да се разбере облака, трябва да се направи, да се прокара разлика между ползването на софтуера и начина по който функционира той и къде. Защото чрез облака предоставяте контрол на трета страна, която е между вас и вашия софтуер – Риска там е, че можете да се върнете до, един, до едно положение с пълна собственост на, на софтуера. Защото при класическата ситуация с собственост върху софтуера и частични права за потребителя, да, окей, нямате достъп на, на докода, можете да, да подадете иск а, или те може да ви съдят, ако, ако го променяте, но при облака пък какво става? трябва да си извоювате отново контрол и безопасността в облака чрез много добре издържани е, договори за услуги и трябва да се разработи стандартна технология, която да осигурява оперативна съвместимост и, и, и защити е, в случай, че нещо не е наред, е, потребителя, клиента да, да може да си върне данните поне и да се откаже от е, услугата. Но основ, основното е, е какво е направил за нас безплатния софтуер. Основното на, на моето изложение. Има още много теми, които трябва да се е, засегнат, но знам, че не разполагаме с много време и ще спра до тук. Благодаря ви сега с радост ще отговоря на въпроси. Много ви благодаря. Това беше поглед към конкретната практика, нещо много важно за всички, които искат или трябва да се занимават с тази тема. Сега е момента да зададем своите въпроси, да направим своите бележки. Мисля си, че би могло да има и становище на парламента. Заповядайте. <coughs> Thank you. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност трябва да се изкажа в края на този семинар. Да, наистина мога да кажа много неща. Ако искате, обаче и сега мога да кажа в предварителен аспект нещо, което е важно за нас, генерална дирекция те, е, по технически въпроси, защото договора е най-важният елемент е, и именно там имаме известни трудности, за да може да се впуснем е, по-задълбочено да разгледаме избора, който имаме. Сега само а, искам да кажа няколко неща по а, тези три прекрасни изказвания. Първо ще започна отзад напред с а, а, господин Пиана. Той каза нещо, което е много важно за нас, а именно, че не е вярно и не е лесно да може да се каже, че всичко е безплатно за всички. Това е в началото още, когато говорихме за софтуер с отворен код, вие казахте не, не е безплатно за всички, всъщност не е безплатно и за нас. Проблемът е, кога да открием софтуер с отворен код, винаги имаме проблем в какъв, какъв вид договор трябва да подпишем, но това, което е по-важно е, че не сме напълно свободни да избираме кой ще подкрепи инсталирането на, тези, на този софтуер. Всъщност не става винаги е, въпрос само за отворен код е, и трябва винаги да отчитаме факта, че трябва да избираме е, тази подкрепа, която ще ни бъде нужна с оглед на избрания от нас инструмент. А когато Ту професор Моглен говореше за обмяна на знания и на технологии. Това за нас е много важно. Ако ми позволите по-късно, ще говоря за нашия опит – споделянето на знания, на технология. Професор Шниц познава този въпрос много добре, защото той присъстваше на заседанията, в, в, на, по време на които се споделяше това познание с, с депутатите в парламента. Но и на това ще се върна по-късно. И както казахте вие, госпожо председател, във връзка с монопола при някои ситуации, отново и на този въпрос ще се върна по-късно по-обстойно, но сега искам да кажа, че понякога идеята е, че има монополистична ситуация, защото виждате нещо, някакъв инструмент, който а, непосредствено веднага се използва от потребителя. Но след половин час ще покажа, че в парламента, в действителността, не става дума за монополистична ситуация частния софтуер не, мнозин, не а, преобладаващ в парламента, но вие знаете, че повечето хора работят с Microsoft, но това обаче не е съвсем вярно. Ако говорим, че ситуацията е монополистична, тук има известна реакция, но аз просто всичко ще ви го демонстрирам и ще ви го покажа след половин час. Извинете, аз всъщност имах предвид, казва председателката, с, с въпросите за ам, решенията, свързани с обществените поръчки. Искам да попитам дали има такива проблеми, защото аз чувах за такива проблеми в национални администрации. Тоест, има ли потенциален конфликт, когато говорим за правилата за обществените поръчки, с които се сблъскваме във всички държавни администрации. Просто искам да помоля ораторите и вие да вземете отношение по този въпрос. Кой иска да започне? И аз скоро ще направя изложение във връзка с обществените поръчки за такъв софтуер. Това беше нещо, което беше изготвено за, за Европейската комисия като част от същия проект на Европейската комисия, която доведе до създаването на лиценза за Европейския съюз. Има много подробни насоки аз ще говоря повече по този въпрос малко по-късно, но когато се използват стандартните правила и практики за обществените поръчки, всичко това е в съответствие с директивата за обществените поръчки. Е, аз ще говоря повече по този въпрос. Много се извинявам е, във втория панел конкретно ще говорим по този въпрос. А тук имам предвид законовия аспект нюансите, които са свързани с промяна на правилата за публичните поръчки. Um, Аз също ще а, съм предвидена да се изкажа по-късно, но ние работим също така за предоставянето на безплатен софтуер с отворен код, с да може да се избегне незаконното представене. Ние много успешно работихме по обществените поръчки в Германия, в Мюнхен. Аз се извинявам, че говоря само за Германия, но ние трябва да насърчаваме и да разпространяваме най-добрите практики. Може би искам да засегна нещо, което каза господин Билан, когато каза, че ако правите доставки на безплатен софтуер, трябва да използвате услугите на провайдера, на доставчика. Това не е съвсем вярно. Единствените хора, които имат право да се докоснат до този софтуер, са или производителите, или авторизираните препродавачи, при което се избягва а, заключването. А, инсталира се софтуер от а, един продавач, след това а, след това договорът изтича и се прехвърля. Тогава, когато има някакво жизнеспособно решение, винаги когато се намери решение, или то е за преизползване на софтуер, който е бил развит, разработен за държавната администрация. В този случай трябва да се приеме. Само ако няма жизнено решение, се търси някакво решение за конкретно а, класа. Конституционният съд в Италия а, гледа добре на тези проблеми, а именно търговете за обществени поръчки, за авторизиран доставчик. Това би било малко изненадващо, нищо друго не. Благодаря, господин Стоянов или господин Енгстрем. Имате ли бележки или въпроси? Председател, лови така. Съм а, единствения представител на комисията преди по време на това изслушване. Това, което говорите, казаха, беше изключително интересно, въпреки че така съм един от по-младите членове на Европей... А, да, <laughs> разбира се, извинявам се, но преди малко бях единствения, така че радвам се, разбира се, че колегата е дошъл. А, въпреки, че съм от по-младите членове на Европейския парламент, тези до, до голяма степен темата с а, отворения код не ми беше, с отворения източник, open source не ми беше толкова добре известна и мисля, че това е много полезно за мен защото много се говори по този въпрос, но малко се разбира на експертно ниво. Разбирам също така, че има хора, които са много мотивирани и готови да отстояват своята кауза. Те виждат в това не просто въпрос с авторските права, а въпрос на една по-голяма концепция, която да движи света на технологиите напреде. Наистина беше много интересно всичко, което чух и а, се радвам, че останах да участвам в а, и да слушам най-вече, тъй като това е което мога да направя за този момент в този workshop. Така че очаквам втората част от панела, за да чуя повече и може би в края ще взема отново отношение. Благодаря ви. Okay, Christian. Sorry, just, just make, make the general remark. Една обща бележка. Само от моя страна. Прави сте. При обществените поръчки най-вече, най-вече при безплатния софтуер, софтуер с отворен код, нещата са доста сложни. Защо са сложни? съображение за национална сигурност, например трябва да сме сигурни за всички публични системи, че няма някакъв не, непредвиден вход в тях. Ежедневната сигурност също. Проблеми, проблема с вирусите, например. Това няма, няма как да бъде омалуважен този въпрос в И по отношение на достъпа до документи. Много документите се, се, се храняват стотици години и трябва да имат достъп до тях. После фирмите са в конкуренция един с друг, ама правителствата не са. Това, че нещо, нещо като е разработено, нещо като положителна практика в една страна, то може просто да се пренесе и в друга страна. Да, като цяло безплатният софтуер е нещо хубаво, но още по-полезен е той в, в публичния сектор. Сега един по-общ въпрос за, за облака. За компютърните процеси или изчисленията в облак. Вие споменахте това, контекстуализирахте го, вързахте го с, с нашата конкретна тема, споменахте някои от недостатъците на, на, на облака. Но ако може малко по-подробно да се спрете е, е, на въпроса за софтуера с отворен код в облак. Мисля, че и като заключение на този панел би било много уместно да кажете няколко думи, след като говорихме за потенциала на изчисляването в облак, да направите кратка връзка между безплатния софтуер и изчисляването в облак и нашата а, тема, къде се крият потенциалните конфликти и прочие. Предлагам да дадем думата на нашите оратори по реда, по който говориха. Благодаря, госпожо председател. Технологичната архитектура, която, която господстваше в света през последните 15 години, се характеризираше с, с, с връзката сървър-клиент. Централизирани сървъри, които са във връзка, се свързват с машини в периферията на, на мрежата които просто са, просто са възли, които дават на хората резултата от процесите на изчисленията. Това, което сега става обаче, е преминаване от този модел към а, изчисляване или а, процеси между сървъри и а, облак. С други, с, с други думи, там, където вече са хората, потребителите, има малки преносими устройства, които са бежично свързани с е, една мрежа. И всъщност, и всъщност независимо кой е доставчика на, на тая мрежа, е, мрежата е компютъра. Защото съхранението на, на данните може да е в един континент, обработката в друг континент, а крайният потребител на трети континент това води до много сериозни спестявания, до много сериозни економии от е, енергия, от е, ефективност на процесите, повишава се гъвкавостта и, и, и удобството, както за, за малките и древните предприятия и физическите лица. Много по-лесно е да си осигури човек е, компютърните процеси, които са му нужни във всеки един момент и то на много разумни цени. Има обаче много сериозни трудности. Първо, Както посочих в началото, авторското право, кое, на което подлежат дадени видове софтуер, всъщност дават гаранции по един несъвършен начин на крайни потребители, които не получават реално този софтуер. Той не стига до тях. Трябва да защитим правата на, на крайните потребители, на периферните потребители – и, и това, което те трябва да купуват, трябва да са услуги, а не самия, не самия а, софтуер. И GPL има за цел да осигури свобода на услугите е, в е, облака, но това е една малка част от е, процесите, които подлежат на лицензионен режим. Сега, проблемите вече са ясни, свързани с облака, т.е. процесите, които протичат на чужд компютър, а всъщност ги ползвате вие. Колегата, мисля, че ги очерта много ясно. Проблемът е, е с това, че е, социалният живот на всеки минава през Фейсбук, почтата минава през Google, е, кратките е, съобщения минават е, през, е, през Twitter системите вече процесите стават много по-уязвими на измами. Възможно е да намерите всяко лице в Холандия в рамките на 6 секунди в момента. Малко повече време ще трябва в Франция, може би. Но малко, съвсем малко. И в следващия момент, когато едно правителство реши, реши да намери, да направи списък и да, и да издири всичките лица тип Хикс, ще е доста лесно това да се извърши. Мобилният ви телефон разкрива местоположението ви във всеки един момент. Мобилният телефон знае повече за вашите намерения, отколкото вие самите. Защото а, човешкото поведение е по-предвидимо, когато се наблюдава в мрежата, отколкото когато се наблюдава пряко, лично, лице в лице. Телефонната компания знае повече за това какво прави съпруга или съпругата ви в момента, отколкото вие знаете за това. И проблема, проблема с, с личния живот, защитата на личните данни, тогава когато личните данни се, се, се е, съхраняват в големи масиви, които могат във всеки момент да се завладеят от едно пр, а, а, правителство, не е непреодолим ние създаваме софтуер, който, който да осигурява услуги и да съхранява информация. Облака трябва да се състои от безплатен софтуер. В момента повечето е, компании и, и правителства, на които съм съветник, аз а, преминават все повече и повече към, към а, свободен софтуер, безплатен софтуер. Linux, например, пригоден към, към а, облака или други видове безплатен софтуер. С други думи, инфраструктурата на, на това, което, което си създаваме за бъдещето, трябва, ще бъде, ще бъде, създа, ще бъде изцяло изградено от безплатен софтуер. Безплатният софтуер може да се проучи, може да се, да се, да се промени и това ще ни даде възможност да избегнем някои от нежеланите социални последици прехода от големите сървъри, мастер сървърите към облака, към облаците, е в основата на развитието на информационните технологии в момента. Всеки доставчик се опитва да пренапише съществуващите процеси, е, така че да ги пригоди за облака в момента, защото потребителите го искат, защото те е, търсят това. И това е в глобален мащаб. И това глобализира допълнително нещата. Затова, затова има, има сериозни основания да се смята, че е, е един от най-големите доставчици на такива услуги и продукти ще изчезне в едните години. Също така има, има, има причина да се смята, че една от най-големите економики в момента ще, ще се превърне в един от основните доставчици на облаци много по-вероятно е вашите данни през 2018 година да са в китайски облак или в американски облак, независимо, че политиките, които пишете и документите, до които ще давате достъп, са за тук, за този континент. Естествено, че ще искате от тях да осигурят защита на данните, само че този облак няма да бъде обект на, национа... на нито едно национално законодателство. Благодаря. Председателката, благодаря, това беше много важно, но ще помоля останалите накратко да се изказват, защото трябва да преминем към втората част от а, този семинар. Благодаря. Съвсем накратко и на френски, ако ми разрешите, напълно съм съгласен с професор Моглен, че е, по този начин се дават най-добри гаранции, поне за част от проблема, защото когато имате достъп до кодовете, които са за LGL, това гарантира прозрачност, няма задна вратичка, но трябва да обсъдим лимитите, какво може да направи лиценза, защото лиценза не може да дирижира поведението на доставчика на облак. Той не може да комуникира данните, лиценза не ви защищава и всъщност предизвикателството естествено да се използват безплатни форми на софтуер, но да се използва спецификация, която да дава гаранции за потребителя, които в момента ги няма. И това е едно а, а, приложно поле а, за юристите. Следващия оратор. Аз бях, ще бъда много кратък, аз засегнах облака съвсем на края на изложението си, защото всъщност става дума за промяна на парадигмата. Ние пром, сме свидетели на нещо безпредседентно, необходимо е предпазливост до известна степен. Това, ко каза професор Мауглен и професор Шниц, а, отразих до много голяма степен това, което аз исках да кажа. Благодаря ви. Искам сега да кажа съвсем накратко с няколко изречения, това, което според мен представлява най-важното послание и това, което ще бъде отрешаващо значение за нас в правната комисия. Първо, потенциала, който проистича от тези форми на софтуер а, определено се използва много повече, отколкото се осъзнава от широката общественост. Няма компания, която да рекламира това и да инвестира няколко милиона в безплатния софтуер. За съжаление, идеята а, осъзнаването на проблема сред широката общественост естествено все още е на ниско равнище. И ние трябва, когато разглеждаме проблемите, свързани с авторското право, които гарантират защита за този, който развива, разработва този софтуер и подобни модели. Тук виждаме възможност за, за, да се развива нова култура. Тази култура ще отчете онова, което виждаме в историята на изкуството. Вие знаете какво носят атласите на плещите си и това, което ние виждаме че света става все по-взаимно свързан и трябва тези модели да бъдат много внимателно наблюдавани. И този въпрос ще се повдигне и в следващата част, особено във връзка с общественото приложение на този софтуер. Трябва да гарантираме по-голяма стабилност – тогава, когато сме изправени пред проблема на хакерите и други а, атаки. Много ви благодаря. Дебата беше много интересен, с много интересни изказвания и колегите в другата комисия ще се запознаят с това, което а, работихме. Сега ще предам а, председателството на Сесилия Уикстрем, която ще председателства втората част. Благодаря, Ева. И добър ден на всички. За мен е удоволствие да ви представя втората част, правните аспекти на безплатен софтуер и софтуер с отворен код в е, държавната администрация. Това е много важна тема за всички нас като законодатели, както и за обществени звена по целия Европейски съюз. Добре дошли, надявам се, че не сте много уморени. Знам, че грее слънцето и се надяваме, че ще бъде слънчево и когато завърши този панел. Сега първо искам да дам думата на господин Ришаб Гош, който ще говори за насоките, които се разработват на равнище Европейски съюз. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, европейски депутати, приятели, колеги, много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас за насоките за обществените поръчки на, на софтуер с отворен код. Изпратили сме ви е, един документ за, за практическите насоки при обществените поръчки на безплатен софтуер. Това са насоки, които са създадени за Европейската комисия, проекта за обсерваторията и репозитария и се ползват в портала на Европейския съюз към публичния сектор, към всичките институции. Това дава практическа основа за публичната администрация да, да възлага разработването на софтуер с отворен код. Давате примери за формулировки, които да се ползват при търгове. Е, също така се осигуряват в насоките съответното законодателство в Европа за, за а, а, държавни поръчки, както и от националното право на държавите членки, също и примери от държавите членки, а, които показват как е възможно да се ползва софтуер с отворен код. Първо ще кажа защо е важен софтуер с отворен код за публичния сектор и защо е полезен за него, как може да се ползва. Професор Моглен обясни нарастващото значение за световната економика на този вид софтуер и, и, ролята на, и ролята на големи играчи, големи участници на пазара така че действително има, има, има много причини, а, поради които е важен софтуер с отворен а, код, които нямат нищо общо с публичния сектор. За публичния сектор има други съображения, освен тези, че, че е по-ефтин, че може би е по-добър. Но има конкретни изисквания, които трябва да се, да се изпълняват от публичния сектор. Трябва да се изпълнява регламента за, публич... за обществените поръчки в Европейския съюз, като един от основните критерии всъщност е равнопоставеност на, да се осигури равнопоставеност на всички доставчици. Осигуряване на най-добро съотношение на разходи и, и получена стоеност и ползи. Така че има допълнителни принципи, които са важни за публичния сектор, за обществения сектор. Те най-вече са свързани с прозрачността, сигурността, с оперативната съвместимост, независимостта и гъвкавостта. Както се каза вече днес, още преди да стигна до тази част, прозрачността и сигурността са много важни за публичния сектор. Контрола на публичните документи на данните за обществеността също така е нещо много важно също за, за публичния сектор. Оперативната съвместимост е много важна и за двете е, цели, които споменах. Първо, за да се осигури постоянен достъп до документи, които са разработени, които са създадени. Защото за разлика, за разлика от, от е, документите на пергамент, е, които, които все още до днес можем да четем, цифровите документи, особено в комерциални формати, е трудно да прочетем 10 години по-късно, поради промяна на технологиите. Така че всичко това са едни специални предизвикателства. Някои от тези предизвикателства са пряко свързани и е, с е, е, процесите в облак. И насоките, за които аз говоря, описват един процес на обществени поръчки, който не казва изрично искаме софтуер с отворен код. Това е един, една поръчка, която казва ето това са ни нуждите. Такива са функционалните ни нужди. Такива са ни изисквания изискванията и трябва ни софтуер, който да отговаря на тия изисквания. Като отговорите на тия изисквания, обаче се оказва, че най подходящият вид софтуер за тях е този с отворен код. Подобно и при е, услугите в е, облак. Ако имате нужда от гарантиран е, отдалечен достъп до данните ви от различни точки, се оказва, че най- най-подходящия тип услуга е, е именно тази в, в облак. Поне частично, поне част от услугите. Сега, тези гар... гаранции за всичко това може да се осигурят от, лицензи, от лицензите. Но от гледна точка на, на, на държавните поръчки, самия лиценз не е важен. Авторското право е важно за творбите, за, за продуктите сами по себе си, но не е важно за конкретна про... някаква поръчка поръчката не, не определя това, което търси, а, просто чрез лиценза. И така. Сиг, а, сигурността и, про, и а, прозрачността са много важни съображения. И ако се превърнат в практики на обществените поръчки, всъщност, какво трябва да кажете? Софтуера ви да бъде изцяло прозрачен за вас, като възложител трябва да знаете как функционира той. Това означава, че трябва да имате достъп до кода. Също така трябва да имате право да, да е, споделяте кода с трети страни, ако прецените за необходимо. Ето тогава в такива случаи, при така поставени условия, лицензите, общите публични лицензи, всъщност отговарят на изискването. Тоест не се налага да, да поставяте изискване за конкретна идеология на софтуер. Просто си казвате изискванията. Европейските норми за обществени поръчки много ясно показват, че трябва да се осигурят равни условия за доставчиците. Естествено, не се споменават конкретни компании, конкретни марки, търговски марки. Когато започвах, ако, първо, ако първоначално, първоначално в ранните обществени поръчки компютърни се искаше отворен код, това щеше да се счете за несправедливо. И имало такива, такива жалби. Сега вече е ясно, че няма нищо наредно в това да, да предпочитате даден, даден бизнес модел, ако той отговаря на нуждите ви. Ако, ако ви трябва да, да кола за известно време, ако ви трябва кола под найем, може да си я вземете под найем. Няма нужда да купувате. Това, което обаче би било нарушение, е да кажете, че искате кола от определена марка. Ако кажете, искам да си, да си наема, да си, да си наема а, обаче еди колко си автомобила, а не да закупя цял нов автомобилен парк, да, по такъв начин поставяте в благоприятно положение дадени компании, но това не е нарушение на нормите. По същия начин можете да поискате определен тип софтуер който да бъде, например, достъпен след това и за трети страни. Имаме, имаме случаи на дадена полицейска служба, например, която не е преминала към определен а, софтуер с отворен код, само защото той не би бил оперативно съвместимен с това, което използват други участници, например. Е, тогава това трябва да се постави в изискванията. Всичко почива на функционалните е, е, изисквания в търга. И, и тези функционални изисквания ще ви доведат до отворения ретенс. Разходите, първоначалните разходи, вече бяха споменати. Купувате някакъв софтуер, обявявате търки, казвате, че това е с действие 5 години след 5 години, е, договора е със срок 5 е, години. След 5 години може да смените е, доставчика си на услугата. При софтуера са, са, по, са по-особени нещата. Изключение има за, за софтуера. При втория период от 5 години имате право да назовете фирмата в обществена поръчка в търга. Но това е изключение. Изключение за софтуера. Е, в едно изследване за над 3000 е, е, търга за софтуер, над 15% споменават конкретни, конкретни търговски марки, имена на продукти. И, и т.е. това всъщност на практика не е нещо изключително, нещо, което става толкова рядко. Така че това е нещо нормално при, при софтуера. Обявявате търг за договор, 5 годишен договор. В края на 5 петата година, пак обявявате търг, но давате договор, давате поръчката на, на същия изпълнител. Естествено, трябва да се е, обосновете и казвате, дава се на този доставчик, защото той разполага с правата на интелектуална собственост. Само, че този софтуер не почива на функционални а, е, е, изисквания, а почива на, на изисквания за конкретна марка. Това е все едно да, да кажете, че само Фиат ще има право да паркира на този, на този паркинг. Това не е допустимо при други обществени поръчки и трябва да спре да е допустимо и при софтуера. Така че насоките дават много конкретни начини за прилагане на европейските норми за обществени поръчки – Така че е, софтуер с е, отворен код е, да може да се възлага за разработване много лесно, да, да бъде очевиден избор. И наистина в някои страни има политики, страни като Италия, Испания, Холандия, които почиват на тази идея, но, но те не са задължители, задължителни. И мисля, че по-конкретни примери ще чуем малко по-късно от колегите. Благодаря ви. Well, personally, I do look forward to... Лично аз очаквам с нетърпение да чуя някои национални казуси, което ще бъде много полезно и с, с това искам да дам думата на Филип Лоран от университета в Тамбир, който ще ни разкаже тези източници, които са или тайни, или с отворен код. Благодаря, госпожо председател, благодаря за това, че вашата комисия ме покани да споделя някои национални, регионални примери и да участвам в този въркшоп Всъщност, беше добре да се изготви един доклад за местния, регионален и национален опит. Това е предизвикателство, защото местните или националните инициативи е, помагат е, много, те са много. Беше много трудно да избера е, представителни примери. Аз ще говоря за 6 е, казуса, които в никакъв случай не изчерпват проблема, но аз ги избрах за да иллюстрирам някои тенденции, някои подходи. И аз мисля, че отправната ни точка всъщност е, е директивата 2004-18 за обществените поръчки, която е, урежда в най-общи линии на най-високо равнище някои принципи, които следва да бъдат спазвани на всички равнища. Един от тези принципи се отнася за това, че когато има търк, условията не би трябвало да бъдат дискриминаторни. Когато говорим за технически спецификации, те не трябва да представляват неоправдани пречки пред доставчиците в тези обществени поръчки. Всъщност в момента има много практики, които са дискриминаторни. Преждоговорившия колега говори вече за тях. Местните, регионалните и националните власти се възползват от предимствата на безплатния софтуер, за да повишат знанието и да а, се запознаят по-широки кръгове с, с безплатния софтуер. Тук се говори също така и за равнопоставеност и също така да се предпочете безплатния софтуер пред други форми на софтуер. Сега има случай от Холандия, Великобритания, Испания, Белгия и Франция, Италия. Методологията беше различна. Идеята е да се сравнят различните подходи. Сега ще премина към същността на въпроса. Аз просто ще прелитам като пчеличка от един казус на друг и ще <laughs> мога да говоря също така за подробностите на тези инициативи. Ще се опитам и разбира се да резюмирам някои неща. Първо, хронологично инициативите струва ми се, че е интересно да се започне с Холандия, където има е, е, инициативата NOIEV, има план за действие от 2008 2012 година. Това е много амбициозен проект, отгоре надолу, централното е, правителство прие, е приело програма за насърчаване на софтуер с отворен код. Това е една инициатива. Различните дейности водят до създаването на служба, която действа в рамките на тази инициатива с множество публикации с много множество насоки за администрацията, за отдаване на предпочитание на софтуера с отворен код. Аз мисля, че а, всъщност разходите са били малко по-високи. Има много интересни публикации за тези критерии, за тези насоки. Това е подход, който всъщност означава фаворизиране на безплатния софтуер и софтуер с отворен код. За съжаление, като гледаме резултатите от инициативата, си даваме сметка, че ако това не е провал, всъщност не е такъв успех, какъвто би ни се искало да бъде. За съжаление, в резултат на проучване, което е било направено в 2010 година, по, близо половината от а, търговете е, са били за а, продукти с затворен код и само а, 22 или 5, от 80-те са споменали за предпочитане на, че предпочитат безплатни форми на софтуер. Това е сложно, подхода отгоре надолу и резултата е доста ограничен. Сега може да говорим за Италия. Аз не искам да говоря нещо, което не познавам чак толкова задълбочено става дума за региона Пиемонт, който решава да приеме местен локален софтуер и да го наложи, тъй като няма конкретно оправдание за това при, да приеме безплатен софтуер. Това местно решение е беше оспорвано пред Конституционния съд и има решение на Конституционния съд. В отговор на въпроса за взаимодействието между авторското право, обществените поръчки и конкуренцията, решенията се вземат във връзка с два пункта, с два проблема. Местните власти приемат решения, които си взаимодействат с авторските права и повлияват също така и на правилата на конкурентоспособността. И една част от закона е обявена за незаконна, но това, което се отнася за преференциите, които се дават на отворения код, са в полза на безплатния софтуер. И тогава, когато една администрация фаворизира отворения код, тя трябва да спазва и да избере тези правни условия, които отговарят на на потребностите си, потребност, потребностите и, и също така да използва критерии, които дават възможност за конкуренция. Е, на национално равнище в Италия се приема приблизително същия вид закон, който дава възможност за използването на безплатен софтуер, без да има особено оправдание за това. В Испания също така има национална инициатива на всички равнища. Става дума също така за закон, една инициатива, която не е политика, прията от правителството, но законодателен орган е приел този закон и този закон резюмира с няколко думи последния авторизирането на използването на безплатен софтуер и това налага условията, при които това се прави. И също така се споменава там универсалния лиценз. На равнище е Англия, Обединеното кралство. Тук е, има една стратегия, наречена ICT стратегия. Е, опитът е да се фаворизира отворения стандарт и отворения код. Аз е, мога само да констатирам, че в Великобритания има риск да се предпочита тъй наречения отворен стандарт и това ще има отрицателни последици за отворения код. Една инициатива, която много ми харесва, не само защото съм дългиец. това е една инициатива, която аз мога да квалифицирам инициатива отдолу нагоре. Тя се нарича ИМИО. ИМИО е между общност на инициатива, различни общини, които се основават на един проект за от, това са отворени общини, които споделят софтуера между различните общности и всички тези общини в крайна сметка това са повечето от валонските общини, които използват съвместно а, по този начин безплатния софтуер. По този начин се създава импулс всички местни а, администрации да бъдат взаимно свързани и да може да се включат в този проект. Можем също така да говорим съвсем накратко какво става във Франция, защото във Франция има политическа инициатива на министър-председателя да се използват е, форми на софтуер с отворен код, е, тук има едно циркулярно писмо, което е много широко, отправено към много хора. И в общи линии тук се вижда шесте инициативи, съвсем накратко представени. И съвсем накратко, накрая някои инициативи са свързани с това да се привлече вниманието към безплатния софтуер, други е са насочени към предотвратяване на дискриминацията към този вид източници Матио Папст в докторската си дисертация говори за фазата на убеждението. Ако може да убедите лицето, което ще взема решение, тогава си спестявате много неща, които не са спестени в холандския пример. Thank you very much. This is exactly what I... Благодаря. Точно това очаквах, Ако не успеете да, да убедите уния, които вземат решението, губите от самото начало. Преминаваме нататък. Третия ни оратор един успешен национален а, опит. Ли, проектът Лимукс. Давам думата на Юта Крайс Кройс от Мюнхен. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че съм сред вас. Е, първо да кажа какво е Linux. Прилича на Linux, само че има М по средата и то от Мюнхен. Много голям проект е това е, и реши е, община Мюнхен да, да мигрира, да се прехвърли към а, а, платформа с отворен код. Над 12 000 потребители бяха служителите, които ще да ползват платформата. Доколкото разбирам за дачата си, трябва да отговоря на три въпроса. Първо, защо се подема изобщо проекта? Какви са основните пречки до тук? И кои са факторите, които доведоха до успеха ни. Освен това, обаче, ще е, отговоря, ще дам отговори на други въпроси, които ни бяха изрично зададени. Четвъртия, какви са излечените полуки, какво можем да дадем на други институции. имам и две молби към вас. Защото смятам, че Европейския парламент може, може да помогне е, за преминаването към отворен код на, на много публични организации. В момента има сериозни трудности, затова го казвам. Първо, защо решихме да мигрираме? Накратко. През 2000 Извин, 2000 година идва официално писмо в общината и а, кметът вижда, че, е, че е един една фирма спира да осигурява поддръжка за система, която, която ползваме. Скоро след това компанията заяви, че трябва да минем към следващата оперативна система, т.е. да си а, а, купим. Тогава кмета и политиците е, разбраха какво, какво означава, е, какво означава да те шантажира доставчика. Означава, че си свързани ръце, нямаш избор. Така се стигна до две много важни концепции. Първо, устойчивостта и, и свободата на избор. А тези концепции е, трябваше да се приложат и е, в областта на софтуера. Това може да стане само чрез отворен код. Та това е, това е основният е, двигател в това политическо мислене, този политик. Често пъти неуспеха се, се дължи именно на липсата на, на, на политическа подкрепа. Какви бяха целите, които си бяхме поставили? Първо, трябва да се разработи една стандартизирана система върху Linux. Трябваше 12 000 потребители да, да, да преминат към новата система. Много сериозна задача е това. И да, ползва, да почнат да ползват новата система, която кръстихме Linux. Разработихме едно решение, независимо от търговеца. И трябваше съществуващия софтуер да, да, на специализираните институции да, да минат към новото решение. Тоест и това беше една от целите. Трябваше да консолидираме всичкия софтуер – и да стандартизираме управлението на, на системите на всичките тези потребители. Нещо, което допри това не съществуваше. Кое беше трудното? Лесно се вижда кое, защото тези 33 000 служители с 15 000 компютъра на над 50 места съществуваха 22 отделни институции с отделни свои отдели по информационни технологии. Трябваше да се преборим с другите специалисти по компютъри, трябваше да ги убедим да се премине към една цялостна нова информационна инфраструктура основните пречки. Децентрализираната информационна инфраструктура, това число и управлението на софтуера, цялата тая менажерия на информационни технологии и другата пречка беше организацията изобщо. Друга една пречка беше Европейската комисия защото тя ни заставя всъщност да използваме е, комерциални формати на документи, които в принцип не ползваме. Много често, много често имаме оплаквания от хора, които си общуват с европейски институции е, и те, и те ни питат, може ли да ползват Microsoft Office в нашата собствена инфраструктура. Това е не просто скъпо, това е ненужно. Така че има молба към вас, това е първата молба. А много ви моля, приемете го, въведете един формат на документ с отворен източник, с отворен код. И той да се използва за обмен на информация с Европейската комисия. Аз знам, че вярвате в стандартите и мислите, че те трябва да идват от търговците. Аз съм работила в SQL а, няколко години в областта на международното стандартизиране на бази данни. И аз знам, че стандартите са необходими понякога, но недостатъчни. Понеже това е много важно, ще дам три примера. Един прост случай ще взема. Мислите си, че кабела, който свързва, който свързва мобилния ви телефон с захранването, с мрежата, е, е, може да бъде само един вид. Той е достатъчен и необходим обаче. После обаче при базите данни, ако решите да мигрирате от IBM към друга база данни, знаете, че трябва да има много ясно поставен стандарт за преобразуване. Това обаче тогава вече не е достатъчно. За да преминете към XML, например. Има такъв стандарт, но той не е задължителен и не е достатъчен в този случай. Така че втората ми или молбата ми пак е, е да се е, е, премине към отворен код и да се, да се е, отхвърлят е, комерциалните стандарти, които сега се ползват. Именно това е, това е основата на успеха на нашия проект. По отношение на полуките, които сме извлекли, ако преминете към а, отворен код, а, чрез един широкомащабен проект, първата стъпка е доста а, проста. Първо от офис пакета да преминете към друг свободен с, код с, продукт с отворен код. Това е възможно да стане постепенно. Продължавате да ползвате е, Windows, но преминавате към е, отворен офис. Ето така постъпихме в течение на времето. Още през 2000 е, година възникна идеята, 2003 година бе началото на проекта, 10 години отбелязваме тази година. Ще чуете някои излезици да казват, че проектът е неуспешен. Това не е вярно. Мога да ви го уверя. Затова ви показвам как в течение на времето преминаваха отделните етапи от процеса. В това число и през последните години. Ето, успяхме в рамките на 10 години да направим всичко. Сега имаме над 14 000 потребители и и сме предвидели в едно голямо тържество. Това не е просто един проект. Това е една основна дейност на, на, на, на централизирания, на че служба по информационни технологии за администрацията. На последния екран ще видите излечените полуки. Първата полука е, че първо трябва да се консолидират системите да се премина от децентрализирана информационна инфраструктура към централизирана. След това идва мигрирането, преминаването към новия софтуер. Естествено, след това има и стандартизация и оптимизация. Много е трудно обаче да се постигне стандартизация с Европейската комисия, но трябва да се положат усилия. Това, което беше друга част от дейностите и аз се занимавам от няколко години, е да се постигне баланс между качествена обществена поръчка и уменията на хората, които ще ползват новия софтуер. Тоест, необходимо е обучение. И една добра обществена поръчка а, ще осигури външно условие и няма да има нужда от някакви специални умения за поддръжка. Така че това е един а, добър път към независимост от търговеца. Така в центъра на вниманието е, е, е потребителя, интерес, най-заинтересованата страна. Разбира се, това е невъзможно без политическа подкрепа. Надявам се с това да отговарям на въпросите ви, е, защо се подема проекта, е, кой, кой е движещата сила и какви са полуките. В заключение ще кажа двете си молби пак. Първо, моля, въведете формат на документи с отворен код, като стандарт за обращение на документи в Европейския съюз. И второ, преминете към цялостен отворен код, ако искате да насърчите независимост от, от, от търговците. Благодаря ви. Много благодаря. Не искам много да се хваля, но а, аз наистина много се радвам, а, че сина на а, колегата, а, той, неговия баща е либерал от а, Финландия. Ние не сме чак толкова древни. И сега с удоволствие искам да ви представя Джан Карло Виея, генерален директор от Генерална директора АйТе, който ще говори за опита на Европейския парламент с безплатен софтуер и софтуер с отворен код. Благодаря, госпожо председател. Както имах възможност да кажа още в първата част на този семинар, от наша гледна точка, това, което искаме да кажем, е свързано с заключенията на този анализ, защото те са от а, а, важно значение. Те се обсъждат на две нива, на административно и на политическо равнище. Аз съм от към страната на административната част, а парламента е от към политическата страна. Аз мисля, че наистина две думи могат да бъдат полезни както за колегите, така и за аудиторията, защото управляването на информационно-комуникационните технологии е а, част от работата на нашата генерална дирекция. Говорим за едно много важно управление. Имаме а, господин Вилан, който е председател, който откри този семинар. Той отговаря за тази дейност. Има и група координиращи, за кои, в която госпожа Лихтенбергер участва много активно. Има един трети орган, който е една работна група, която е с, се а, състои от трима заместник-председатели и един квестор. Много ясно се очертава идеята, че управлението на информационно-комуникационните дейности е взаимно свързано с е, административната и политическата страна на проблема. Професор Лоран вече спомена двете методики отгоре надолу и отдолу нагоре, мога да кажа, че в парламента ориентацията на управлението е съвсем определено в този смисъл, за щастие, администрацията също така подкрепя тази инициатива и по този начин вече може да се направят значителни а, стъпки напред за постигане на някои резултати, които отговарят на много от изразените тук желания от колегите от парламента. Първото нещо, което може да се каже, е свързано с днешната ми роля, а именно да дефинирам, да опиша действителната ситуация. В практическата част парламента има много добър опит с, с софтуер с отворен код. Според мен най-важната сфера е в развойните инструменти. Това е голяма част от нашата дейност, а именно развойната дейност във връзка с софтуер с отворен код. Много е важно също така както знаете, евродепутатите е управлението на съдържанието в мрежата. Парламент разработи интранет и също така тя се основава на софтуер с отворен код. И последната сфера, тук тя не е от второстепенно значение, така наречения веб стриминг. И всичко това се основава на софтуер с отворен код. И аз мога да кажа, че това наистина е едно много широко поле на предложение. Как се избира софтуера с отворен код в парламента? Трябва да стане ясно, че ние си поставяме а, е, същия вид правила и критерии при избора. Е, независимо от това дали става дума за търговски софтуер или за софтуер с отворен код. С други думи, очевидно е, че всички технически спецификации са едни и същи. Същевременно, това, което наричаме верифициране на съответствието е много важно, защото това означава, това предполага поне три аспекта. Първо, избира се софтуер. И това се прави, е, спазвайки стандартите, които съществуват в парламента. На второ място се а, спазва необходимото ниво на сигурност в парламента. На трето място да се гарантира дълготрайността на софтуер. Разбира се, това е относително понятие, защото това е една известна трудност в тази сфера. И накрая функционалните изисквания, които бяха вече посочени, както аз казах, е, във връзка с техническите спецификации. На базата на тези четири елемента за верифициране на съответствието, парламента, благодарение на много ясните индикации на управлението, за които говорих, значи на политическо равнище, при равни други условия предпочита софтуер с отворен курс. Така както вие казахте, това е процеса, който ние правим вътре, който ние използваме вътре в парламента. Госпожа Лихтенбергер е запозната с този въпрос, защото тя участва в координирането с представителите на политическите групи и съвсем ясно се откроява е, предпочитането за софтуер с отворен код в Европейския парламент. Аз току-що казах като една малка ремарка, че човек остава с впечатлението, че не е точно така, защото веднага, като отворим един компютър, виждаме логото на, е, на Windows. Да, вярно, е, Windows има изключително важна роля и също така ние работим с Windows всеки ден, но това не е мажоритарната част на нашето действие в информационните технологии. Това не може това не изключва изцяло факта, че има развитие в тази сфера. Има обаче едно ограничение, което беше споменато и то е следното. Повечето институции трябва да направят избор а, и този избор е интер, а, е институционален, а, за да се избегне а, е, това всяка институция да избира свой собствен софтуер и да не може да си общуват една с друга. Всичко това очевидно е важно. А, има институция, която е лидер в определянето и управляването, извинете, на договорите. Това е Европейската комисия, а парламентът е, аз е, е поел е, председателството на Междуинституционалната комисия. Ние ще се опитаме да упражним влияние в тази сфера. Ние винаги знаем а, какво се извършва актуално на пазара с, с софтуер с отворен код, да се види какво може да се замества. И ние непрекъснато се връщаме и разглеждаме кой комерциално доставен софтуер може да бъде заместен с софтуер с отворен код. Предпоследното нещо, защото последното е най-важно, предпоследното нещо, което искам да споделя с вас, е, че депутатите имат на свое разположение система, която дава възможност на техните преносими компютри да може да се инсталира автономно софтуерните приложения. Тоест, създава се среда, която да позволява индивидуален избор. Аз няма да ги изборявам, защото става въпрос наистина за индивидуален избор, но може да се добавят по избор различни софтуери с отворен код. Искам да спомена съвсем набързо нещо, следното. Ние можем да разработваме, а не да купуваме софтуер, който е полезен, струва ми се много полезен за дейността на евродепутатите, както посочват числата. За миналия месец има 170 хиляди 000 елемента. Е, имейла бяха изпратени с помощта на този инструмент. Е, той е много просто използване. И с съгласието на политическото ръководство и под ръководството на заместник-председателя Вилан, парламента направи нещо много важно. Предостави инструмент, който е разработен вътрешно, той го представи на широката общественост като софтуер с отворен код. И трябва да спомена, че професор Шмидт беше сред онези, които насочваха тази операция, която беше изработена в, съвмест... в сътрудничество с ООН и тя наистина е, се разпростира по всички континенти. И парламента всъщност е субект, който предлага софтуер с отворен код на пазара, който отговаря на всички критерии, на всички условия за сертифициране. И това не е всичко. Ние също така създаваме партньорства с, с общностите, които реализират а, този софтуер с отворен код и също така има сфери, в които парламент допринася много съществено за развитието, за разработването на този сектор. Аз по питах дали искате да бъдете свободни, да генерирате документи по един такъв отворен начин. Ние работим по а, системата HXML. Много трудно всеки път да кажа всъщност името на тази система, казва оратора, с работим съвместно с ООН. Това е международна методика, която следва да се приеме за производството на документи, която не представлява само елемент за доброто функциониране на администрацията. Това е инструмент, който дава възможност на много повече прозрачност, защото по този начин парламент Та и другите институции с, с стандартизирания XML на нивото на ООН ще даде възможност документите да стават мигновено достъпни до институциите и до гражданите на Европейския съюз. И като генерален директор на генерална дирекция ИТЕК, аз искам да ви кажа за всичко, което беше направено тук. Работим понякога много успешно, понякога малко по-бавно но искам да ви кажа, че съм много удовлетворен да разбера, че има и а, работа, по, се извършва работа по тези проблеми и на договорна остава. А, а, очевидно е, че в първите моите си изказвания не бях съвсем ясен, може би, по отношение на това, което казах за адвокат плана, защото моето изказване всъщност не беше ясно. Това, което исках да кажа, искам да го повторя Втората, точно обратното. Как прилага, тъй като ние прилагаме всичките правила на финансовия регламент, оказваме се в ситуация, в която пазарът трябва да бъде максимално отворен. Искам да обясня на каква основа не винаги имаме голям избор. И всъщност това беше идеята, която исках да изразя сега. А, исках да изразя в първата част на семинара. И това са проблемите, които трябва да бъдат решени, за да може наистина да върви напред. Благодаря ви много за поканата. Je vous remercie, monsieur Вилела. And by that... Благодаря ви, господин Вилела. Uh, I understand also from the... Сега, доколкото разбирам от предното изложение, че е, проблема, който се изтъкна от е, Юта Кройс, е повсеместен за документите с е, отворен код, формата с отворен код. Сега давам думата за е, въпроси. Но моля не забравяйте, че ни оставят 5 минути. Моля ви съвсем накратко да се изказвате. Заповядайте. Да. Благодаря. Ще говоря на френски, защото това е, е родния ми език. Имам три въпроса. Искам да благодаря на всички участници, е, които бяха забележителни. Първият ми въпрос, господин Вилела, е, за какво време смятате, че ще бъде необходимо на Европейския парламент е, да отговори на изискванията на госпожа Крейс, да се работи е, само с, с документи с софтуер с отворен код и да се постигне същото ниво на успех, е, който се постига с, с софтуер с отворен код. Втори въпрос е какво е съотношението на IT бюджета за лицензионни и други инструменти, които ще бъдат в бюджета, в който ще включи и софтуера с отворен код. Вие бихте ли се представили? Аз съм Никола Петио. Аз съм е от активните лица в конференцията за софтуер с отворен код. Аз съм доктор по физик и професор по информатика в Белгийски университет. Втория въпрос е за вас там в жълто. Франсуар Вол. Аз, съм, аз разработвам а, софтуер с отворен код а, и искам да повдигна един въпрос, който, който много ме интересува и като потребител, и като разводчик. И, а, е въпрос, който е от значение и за обществените поръчки. Има няколко, няколко заплахи, опасности при свободния, при безплатния софтуер и вие като депутати трябва да приемете законодателство за това. Първо, продажбите в пакет, неразделен пакет с операционна система, например с Windows. PC-тата обикновено се продават с Windows. И а, драйверите, които, които осигуряват а, производителите на хардвер, са само за Windows, обикновено. Това означава, че а, разводчици като нас, когато пишем драйвери, не, не знаем каква е ползата от тях. Ние по принцип не можем изобщо да, да, да пишем дра, да, драйвери. Също ние трябва да се промъкваме вътре в техните системи, да обръщаме техните процеси и така, че да, да, да, да напишем наши драйвери. Те обаче ви казват производители на хардвер, че такива, такива, такива драйвери могат да ви навредят е, апаратурата. Освен това, понякога наистина те не работят, защото не ни е официално позволено. Сега, хардуера трябва да се продава с а, е, указания за потребители, спецификации, които дават възможност за разработване на софтуер с отворен код. Много труден въпрос. Имаме още три въпроса, общо пет. Какво да направя обаче? Остава, оста, остават ни още е, няколко минути, само около пет. По 30 секунди освен да ви дам. Заповядайте. Окей. Е, Франсуа Пелегрени, Pellegrini, professeur d'informatique à l'université. François Pellegrini, професор по информатика в университета в Бродава. Списъка на заплахите, които тежат върху безплатния софтуер, защото трябва да се уреди въпроса с обществените поръчки. Участниците в дискусията бяха много ясни. Има един проблем, който в този смисъл може да предизвика помощ от страна на Европейския парламент. Въпросът за оперативната съвместимост беше повдигнат и може би трябва да има генерална директива за, за, за оперативната съвместимост, за да може, например, Apple да се възползва само от приложения от един източник и съответно гражданин трябва да мина през определени процеси, за да отговори на изискванията за авторските права. Трябва да се реши въпроса с оперативната съвместимост. Един друг много важен е за патента за софтуера, както каза преждеговорищите. Също така има много злоупотреби с е, патентите с математическите методи, неефикасност от економическа гледна точка. Това са проблеми, които трябва да се разглеждат, защото на, през декември ще се гласува за единия патент, е, но би трябвало да има също така специален патентен съд, е, защото патентите не са в юрисдикцията на, не, не подлежат на разглеждане в Европейския съд. Е, и е, следователно искам да привлека вниманието на парламента върху факта, че този е, механизъм беше атакуван от Испания. Съда ще се произнесе по този въпрос, но много е важно парламента да се сезира отново за решаването на проблема с единия патент е, окончателно. Благодаря obviously that was a success question. And, uh, and you know what? Да, това беше успешен въпрос, очевидно. А, би трябвало обаче да спрем до тук. Така че няма да говоря аз повече поне. Но ще дам възможност за още един въпрос. Кой беше следващия? Заповядайте. Благодаря. Ще говоря на френски. Аз съм от Асоциацията за насърчаване на безплатен софтуер. Искам да се върна за въпроса за патент за софтуер и искам да задам един конкретен и малко техничен въпрос, свързан с веб стриминга. На равнище на Европейския парламент, както и в Европейската има един Вашен въпрос, именно има ли избор от безплатен софтуер. В момента е много сложно в известен смисъл да се гледа Европейския парламент на базата на безплатен софтуер. А особено пък в съвета там не може да се гледат заседанията, защото там не става дума за безплатен софтуер. Така че въпросът ми е към вас, господин Виланд. Предвиждате ли в комисията да направите между институт институционално унифициране на а, този вид софтуер за достъп до заседанията на институциите. Е, Благодаря ви. Последния въпрос е от този господин там. Oui, euh, Etienne Salier, je suis également. Etienne Salier, аз съм също от euh, Организацията организацията Никола Петио. Искам да привлека вниманието ви върху правото на потребителя да верифицира качеството и надежността. въпросът е малко по, а, по-широк в случая на този а, е, софтуер, дали става въпрос за ам, автентичен софтуер. Сега приключваме разискването и е, въпросите всъщност. Е, може ли да ви помоля последните трима експерти да се изкажат по, в рамките на не повече от 3 минути, по 3 минути? Защото тази зала после ще се ползва и от друга група. Първо е, Ришаб Гош, после останалите двама експерти. Заповядайте. Аз ще предоставя моите две минути, ще останаха на господин, а, господин Вилела, защото повечето въпроси бяха насочени именно към него. И аз също във връзка с възможността да се патентоват тези видове софтуер, това се прави още. Това се, по този въпрос се мисли още от 2005, 2005 година защото се връщаме в отправната точка, а именно създаването на Европейско патентно ведомство, където всъщност е мястото на тази дискусия. Добре, и аз ви давам моите минути. Трябва да ви кажа, уважаеми колеги, че аз имам ангажимент за тази вечер, иначе щях да ви поканя на вечеря за всяка минута, която ми давате. За съжаление, съм ангажиран тази вечер. Много ви благодаря. Очевидно е, че въпросите в парламента бяха потикнати не толкова от качеството на моето изложение – а, а, защото всъщност аз се занимавах с, с практически въпроси. Естествено, аз много добре осъзнавам. А, искам да се извиня съвсем искрено. Аз не запомних името, имената на е, изказващите се. За съжаление, това не е най-учтиво, но не си спомням имената. Първият въпрос беше колко време може да мине за това, а, за да се постигне това, което искаше госпожа Кройс за а, изготвянето на документи с XML стандарт. Аз ще повторя, че парламента работи и в този момент по този подход ние произвеждаме документи по този начин. Предвижда се следното. А, на 5 юли петък аз участвах като представител на парламента в службата за публикации. Можете да видите протокол от това заседание. Аз казах, че от името на парламента трябва да се създаде група, която ще обсъжда необходимостта да се въведе XML производство на документи, използвайки стандарта на ООН за всички институции. Това е една формална стъпка, която аз представям на представителите на парламента. Като представител на Междуинституционалната комисия по информатика на 9 септември в Европейския парламент ще се обсъжда производството на документи на принципа XML. Е, Парламентът трябва да ускори тези процеси. Аз не мога да ви кажа колко час, е, месец, е, дни, месеци или седмици ще бъдат необходими, отговаряйки на моя приятел. Искам да ви кажа, че ние задействаме процеса, когато има официална а, причина за това и въвеждаме в парламента. Втория въпрос беше а, свързан с процента от бюджета. Мога да кажа, че това е нещо от порядъка на 50-50. Аз тук не очаквах такъв въпрос, за това нямам числата на разположение, но съм почти сигурен, че за изказванията, свързани с софтуера с отворен код, е, бюджета е по-голям, отколкото за други форми софтуер. Така, за всеки случай мога да кажа, че 50-50, е може би малко повече. По въпроса за оперативната съвместимост, всъщност аз го наричам съвместимост на системите, абсолютно е вярно, че има технически характеристики, които ни пречат да се възползваме от по-голяма свобода, да разширяваме възможностите за избор. И аз мисля, че а, чувствителността тук на сред евродепутатите е много повишена, защото наистина това е един законодателен процес, който следва да се задейства. Естествено, от техническа гледна точка също може да се направи нещо в техническите специфики е, можем е, отново да наложим същата оперативна съвместимост. Ние е, изискваме потенциал за приспособимост. Това е единствената а, техническа стъпка, която можем да предприемем и ние я предприемаме. По четвъртия въпрос за предаването по мрежата, web streaming, парламента наистина дава много по-лесен достъп, отколкото другите институции. До този момент това не беше тема, свързана с моята роля както като представител на парламент и на другите институции, не са повдигал тази тема. Благодаря ви, ще я повдигна следващия път. По въпроса на последния колега, правото на потребителя да верифицира качеството. Ние сме много чувствителни по този въпрос. Знаем, че от е, година и половина съществува парламент, е, проект, който се нарича и парламент, и а, е, централното в него е свързан с производство на документи, които могат лесно да бъдат разпространявани и да бъдат е, качествени. От наша гледна точка е, вие питате как може да се провери качеството. Това е е чрез е, лесния достъп и чрез е, четимостта на документите. Ние имаме, разбира се, един официален проект, който се нарича и e парламент и той е основна база за е, производство на документи, които са предназначени да бъдат разпронявани към широката а, публика. Благодаря ви за вниманието, благодаря и на колегите, които ми дадоха малко повече минути. Благодаря ви на вас, госпожо председател. And by that, I have the pleasure in concluding this seminar. За мен е удоволствие да закрия семинара. Става въпрос за безплатен софтуер с отворен код. Мисля, че научихме много днес след обед. Искам да изтъкна, че трябва да, да усъвършенстваме знанията си. Трябва да усъвършенстваме и добрите практики в управлението в тази област. Това мога да кажа в заключение. Сега, външните участници е, трябва да излязат от същия вход, от който дойдохте. Т.е. по ескалаторите и е, колегите ще ви е, от отдела за политиките ще ви съпроводят, ще ви покажете изхода. Можете ли да си представите колко ужасно е да останете заключени в тази сграда при такова хубаво време? Благодаря ви още веднъж. Довиждане. you know what? To those that consider themselves MEPs remain. От тези, които се смятат за евродепутати, моля да останат в залата, защото ние имаме още малко работа. Okay, everyone that considers himself... Дами и господа, тези от вас, които се мислят за депутати от този парламент, моля да вземат местата си. Останалите, много моля, тихо да напуснат залата. Yeah. But uh, is it possible to send an email to this, uh, to the discussion to someone else? Yeah, yeah, yeah. Of course it is.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 I think Stojanov is Е така, ето господин Стоянов е тук. Чудесно. Трима, четирима депутати останахме. Точка 27 от днешния дневен ред. Разглеждане на становище, разплащателните или платежните сметки. Димитър Стоянов е, е докладчик. Заповядайте тъй като нямахме размяна на мнения предварително по тази тема, ще си позволя да направя едно кратко изказване относно контекста и съдържанието на предложението на комисията. Става дума за нещо много интересно, въпреки че до сегашния семинар беше доста по-интересен, това е малко по-суха материя, но така или иначе комисията прави предложение да се за синхронизация на законодателството в държавите членки, което да доведе до уеднаквяване малко или много на таксите, които се събират по управлението на сметки, разплащателни сметки и също така две много важни нови права за европейските граждани. Едното е да прехвърлят сметките си от една банка в друга. Това е малко подобно на прехвърлянето на телефонните номера от една компания в друга при мобилните оператори и също така а, да се осигурят банкови сметки, които а, имат а, някои основни възможности да се а, самите граждани да, да действат с тях, да извършат разплащания, така че всеки един гражданин, независимо от неговото материално състояние, да може да има да разполага с банкова сметка и това право на европейските граждани се отнася за възможността всеки гражданин да има по една сметка във всяка държава членка. Аз лично силно подкрепям предложението на комисията, тъй като смятам, че действително банковия сектор трябва да бъде регулиран, тъй като той предоставя много възможности за много по-лесни разплащания, но те не са достъпни за всички граждани, тъй като много често банките използват събирането на такси по сметките, за да генерират печалби, докато според мен таксите, банковите такси, трябва да имат за цел единствено и само да покриват административните разходи по управлението, които банката би могла да има. За по-голяма конкретика в момента не мога да навлезна, уви, тъй като имам същия проблем като колегата по-рано от заседанието, тъй като при изместването на залата Моите документи също останаха в предишната зала, така че по конкретните изменения ми е трудно да взема в момента отношение, но аз провеждам консултации с заинтересуваните страни, с организации, а, които неправителствени организации, които обединяват вижданията и експертното становище на банките, с организации, които по същия начин имат визия върху отношението на потребителите по този въпрос и съм в а, така, доста сериозен процес на работа, за да се открие а, как може да бъде подобрено това предложение, което, както казах, по принцип подкрепям, смятам за правилно и е едно чудесно развитие във възможностите на европейските граждани. Благодаря ви. Thank you very much, Dimitar. Благодаря ви, Димитър. Е, да, и аз съм много впечатлена, че девет представители на комисията имаме. Е, добре дошли. Давам първо думата на Деспина Спанора. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Наистина е, в пълен състав сме. Целият екип, който изготви предложението службата по потребителите и по вътрешния пазар. Аз специално съм от службата за потреб... по потребителите. Както знаете, че вече има и нов, нова, нов комисар с, с такъв ресор който, който заедно с господин Бърния мисли да, да работи много активно, именно по това предложение. Господин Бърния, разбира се, участва от самото начало. Това е една инициатива, която ни помоли да подемем Европейския парламент, т.е. тя първоначално идва от вас, от парламента. А, това е в отклик на един от ангажиментите, който проистича от акта за единния пазар. Тук положението е такова, че всяка институция печели всъщност. Комисията изпълнява ангажимента си, но в същото време и, и, и изпълнява желанията на парламента. Също така това е едно предложение, което е насочено към хората. Като говорим за потребители, имаме предвид гражданите. Става въпрос за 58 милиона души в Европейския съюз, които в днешно време нямат банкова сметка. А те имат, имат право на достъп до банкова сметка. Имат право на банкова сметка. Така че от това ще спечелят потребителите. Ще спечелят обаче и доставчиците, доставчиците на финансови услуги. Надяваме се, че по такъв начин потребителите ще, ще участват по-активно във вътрешния пазар на финансови услуги. Имаме три цели. Първо, целта е да се повиши, повиши прозрачността и сравнимостта на информацията от гледна точка на потребителите. Това е първото предложение на комисията, където предвиждаме разпоредба за инструменти за а, сравнение онлайн. Потребителите ще могат да сравняват таксите за отделни услуги от отделни банки. Това е нещо съвсем ново. За първи път има такава разпоредба в законодателен акт. Друга една цел е да се облегчи прехвърлянето на сметка от една банка в друга. Това да става съвсем лесно и да се осигури възможности за прехвърляне подвъд граници в друга държава членка. И също така, както казах, да се е, да осигури достъп, както казах по за всеки европейски граждани, като се намалят до минимум пречките и административните тежести. Смятаме, благодаря на докладчика, че оценява нашето предложение. Очакваме с нетърпение дебатите в парламента и смятаме, че това е предложение, което може да се приеме в рамките на вашия мандат, сегашния мандат. Чухме сутринта от водещата комисия, че и тя работи по този въпрос и ви благодарим за това, че отдавате такава приоритетност на това предложение. Благодаря, председателката. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Ева, вие не, няма да вземате сега думата. Също и аз. Добре, пак давам думата на вас, господин докладчик, ако искате да допълните нещо, разбира се. 28 август е крайния срок за внасяне на предложение за изменение. 29, извете, 29 все едно извинение към комисията, че аз поисках да се увеличи срока за изменение до края на лятото, защото наистина ми се иска да поработи сериозно по този доклад и да подобря каквото е възможно, но и смятайте, че а, ще приемем своето становище възможно най-бързо след това и така, че да може тази възможност да бъде предоставена на европейските потребители възможно най-бързо. Благодаря ви. Very good. The... Благодаря. Следващата точка е субсидиарността. Там няма какво да се говори. Разни имаме ли? Нямаме. И накрая следващото заседание ще се проведе в Брюксел. Е, моля, слушайте внимателно и се насладете на това, което ще чуете. Брюксел, 16 септември тази година. Какво означава това? Означава, че от сега официално сте в вакансия. Благодаря ви.